Добър ден, колеги. Ако обичате, замете местата си, за да започнем размяната на становища. И така, Позволете ми да приветствам комисаря Андрю Кайтис, за да обсъдим предложенията за комисията за оценката на здравните технологии, което е много интересна тема за нас. Ние а, знаем, че комисията придава голямо значение. Ние определихме докладчик на тази тема днес. Още нямаме име на докладчика. Ще започнем да работим много скоро, за да може този а, файл да бъде, това досие да бъде прието преди края на нашия мандат. Имате думата, господин комисар. След това колегите ще задават въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми а, депутати, за мен е а, много голямо удоволствие да съм тук пред вашата комисия, да ви представя това важно законодателно а, предложение за оценка на здравните технологии. Пътят беше много дълъг, преди да стигнем до там, където се намираме. Насърчен съм от положителните коментари, които получихме след 30 години сътрудничество по въпроса и вътрешен, вътрешно разглеждане. Комисията включ, прие предложение на 31 януари тази година това е смело предложение, амбициозно предложение, което ще допринесе много за пациентите и разбира се за, здрав... за здравеопазването. Предложението е, е предназначено да разгледа клиничната ефективност на здравните технологии. Под е, здравна технология ние разбираме раз, различни неща, лекарства, медицински уреди, е, инвитро диагностика. Предлагам да се съсредоточим върху тях. Бих желал да поясня нещо още от самото начало, защото осъзнавам, че понякога има объркване във връзка с това за какво се отнася оценката на здравните е, технологии. Ние говорим за фазата след маркетинга. Това е важно. Важното е как функционират медицинските фактори в реалния живот. Ние а, анализираме терапевтичната принадена стойност в сравнение с съществуващите технологии за лечение. А, това е, е много важно средство в сравнение с други технологии. Е, то ще помогне на националните здравеопазвания да приемат нови технологии, да могат да направят правилни избори за лечение на пациентите. Понякога иновациите са само на хартия, а ние искаме да видим иновациите в реалния живот, за да може да се облегчи достъпа на пациентите до нови технологии, същевременно времено да се допринесе за устойчивостта на здравните системи. Както е, е обяснено в мрежата, ОЗТ могат да бъдат разделени на две сфери клинична сфера и неклинична сфера. Е, конкретно има 9 позиции е, например, клинична ефективност, здравни проблеми, настояще използване на технологиите, проблеми с безопасността и неклинични аспекти, социални, економически, етични аспекти. Може да се видят тук примери. Някои от тях са благодарение на съвместно действие с комисията. Това е, тук са онкологични медикаменти, ОЗТ в момента се прилага систематично в 26 държави членки, като се използват различни методологии, различни процедури за държавите членки а, правят а, клинични проучвания. ОСТ на медицински изделия обаче е по-ограничено. Маркирането с европейски сертификат се прави на европейско равнище. 21 държави членки оценяват медицинските изделия. Виждаме една фрагментираност в Европейския съюз, което е значително предизвикателство консултации с заинтересованите лица се провеждат, за да може да се осигури участието на заинтересованите лица и след 2020 година получихме 249 а, отговори на анкетата. 87% от всички анкетирани са за широко сътрудничество а, в ОЗТ и те смятат, че то е полезно много а, заинтересовани лица приветстваха новите инициативи в сферата на здравеопазването. Всички възможни модули бяха оценени, редица проучвания бяха направени, за да се подкрепи правното предложение, независимо от а, многото успехи, е, имаше и е, някои някои е, недостатъци. Имаше разминаване в резултатите, липса на устойчивост на модела. И тези недостатъци би трябвало да бъдат решени. Заключенията са, че нямаме все още необходимите механизми. Комисията отговори на действие, на, на призива за действие от Европейския парламент, особено вашата резолюция от март миналата година за по-усилено сътрудничество по ОЗД, хармонизиране, е, медицински терапевтични методи и оценката на въздействието, направена на европейско равнище, което отговаря на мисленето на комисията. Искам да изразя благодарността си на парламента и на вашата комисия, което беше много важно. Вашия принос беше много ценен. Позволете ми да ви покажа съвсем накратко какво представлява нашето предложение, което ще обсъдим по-късно. В съгласие с вашето предложение, ние предложихме предложение по клиничните аспекти, където европейската сътрудничество ще може да донесе до повече ще допринесе за повече резултати. Ние трябва да работим съвместно в четири основни сфери съвместно клинично оценяване на медикаменти и медицински изделия, на второ място съвместни научни консултации, да можем да а, улесним бъдещето общите клинични оценки. На трето място те наречения те нареченото сканиране на хоризонта за обещаващи технологии. На последно място доброволно сътрудничество, например, във връзка с здравните технологии, извън лекарствата и медицинските изделия. Важното е да се създаде една правна и организационна рамка, в която държавите членки да могат да извършват оценка на новите технологии в сравнение с съществуващите правят се проучвания на нови активни вещества и разширяване също така на терапевтичните индикации. За медицинските изделия обхват ще бъде ограничен до високо рисковите изделия в контекста на регламента за медицинските изделия. ОСТ в държавите членки ще бъдат разглеждани с оглед на съвместни клинични изследвания на базата на договорени критерии с висок потен... високо потенциално въздействие върху пациентите. Основните елементи на предложенията са а, да може да се осигури сътрудничество между държавите членки, високо качество и навременни резултати държавите членки трябва да прилагат ОЗТ на национално равнище, като продължават да разглеждат економическите и неклиничните аспекти, които са важни за вземането на решение на а, национално равнище. Оцен... Правят се, вземат се съвместни решения в координация и а, с представителство на всички всички държави членки. Госпожо председател, надявам се, че ще споделите становището ми, че това е балансиран, прагматичен подход, който отчита конкретните характеристики в ОЗТ сектора и това се вижда и в предложението, като ще даде възможност на държавите членки да се приспособят към новата система и постепенно да се присъединят към процеса през а, междинния преходен период. Ще се засили качеството, ефикасността на а, и ще се повиши прозрачността с ангажиране на пациенти, клинични експерти. Надяваме се, че това ще подобри предсказуемостта, ще подобри иновациите и ще подобри наличността на новите технологии за европейските пациенти. Пациентите са в сърцевината на това предложение, което е насочено за по-ефикасно и прозрачно оценяване на здравните технологии. Очевидно, а, съществува потенциал за използване на новите технологии, използването на най-добрите лечения за пациентите. Знаете, че през последните два месеца аз имах серия двустранни срещи с 27 евродепутати, за да обсъдим някои от предварителните становища и на базата на нашата обмяна и отговора на въпросите, които ми зададохте, искам да подчертая, че да, а, а, участието в съвместните клинични оценки трябва да бъде задължително, за да няма повторно повтаряне на и дублиране на национално равнище на клиничните изследвания. На второ място искам да разсея а, тревогите, свързани с медицинските изделия. Предложението не е предназначено да въвежда нови а, нови изисквания, ако те не са заложени в националното законодателство. Също така няма да има а, и несигурност преди да влезе в сила новия регламент. И предложението също така ще отчете по децентрализирания достъп до медицинските изследвания. И на трето място Общите разходи ще бъдат някъде около 30, 13 милиона евро годишно. Държавите членки също така проведоха срещи на здравните министри, по българското председателство също така организира първото заседание, което беше много добре по прието предвидени са само две допълнителни срещи. Надявам се, че ще бъдат при, свикани повече заседания. бих желал да призова парламента да определи докладчик и са докладчици максимално бързо. Разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, защото нашата цел е да финализираме това законодателство още преди 2019 година, когато ще се проведат евро, евроизбори. Благодаря ви много, господин комисар. Е, е, сега ще дадем е, по две минути на всички координатори, които желаят да вземат думата. С тях започваме. Господин Лисе, благодаря ви. Радвам се, че е, вече разполагаме с предложението. По принцип го подкрепяме. Дълго чакахме това предложение. Е, хубаво е да се е, избягва двойната работа. Надяваме се, че по този начин и за държавите членки, и за промишлеността в тях нещата ще се развиват много по-ефективно и рационално. Първи въпрос как можем да определим границата между задачите е, във връзка с оценката е, ОЗТ е, на европейско равнище и това, което ще се върши на национално равнище. Трябва да прецизираме нещата и да ги разграничим. Втори въпрос. Какво в крайна сметка ще се оценява клинично, след като е издадено разрешение? Най-добре е, след като по оценките ще се работи правилно и в един от членовете на основния регламент по предложението се предлагат съвместни клинични оценки. Е добре, естествено, да се координират усилията, така че държавите членки да знаят кой колко инвестира и какво прави. И на трето място, предложението като че ли не е достатъчно всеобхватно, но би трябвало да има и последващи мерки. Създаване на стимули, най-вече в областта на антибиотиците Ставам малко нетърпелив. Е, всички казват, да, темата е много важна, но нищо конкретно не се случва. Така че питам е, господин комисаря, докъде сме стигнали и дали можем да очакваме законодателно предложение от Европейската комисия тази година. Е, всеки ден умират хора, защото не сме достатъчно активни. И не е зле да помислим за един по-бърз влак в това отношение. Госпожа Дали има думата. Благодаря на господин Лисе. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на комисаря Андрико Куайтес за е, представенето на предложението. Изключително важна е темата. Оценките на здравните технологии са една много е, важна част от регулаторния процес, както по отношение на лекарствените продукти, така и по отношение на медицинските изделия. От доста време пледираме за е, хармонизирана оценка по отношение на здравните технологии. И имаше и, е, освен това, е, специален доклад на парламента по достъпа до пазара. Е, тъй като има различни е, интерпретации и различни практики в рамките на Европейския съюз, ние смятаме, че ефективността на тези здравни технологии и е, намалява и същото се отнася и до оценките. Така че една хармонизация в това отношение би допринесла за повече ефективност година или две ние работим вече по това как трябва да се уредят нещата на европейско равнище. Комисарият Андри Куайтес представи вижданията на комисията. В това отношение аз бих, бих искал да зная какви са а, причините за това забавяне. Може би а, се е изчаквало да се види как ще се решават нещата и в други части на света по този въпрос. Ролята на комисията като посредник и като орган, който би могъл да улесни и да подпомогне процесите, как точно виждате вие вашата роля, господин комисар? И още един въпрос. Доколко сте убедени, че държавите членки е, е, са съгласни с е, предложението на комисията. Предполагам, че вече сте осъществили немалко разговори и контакти на равнище държави членки. Следващият координатор господин Пиша. Да, изключително важна тема оценката на здравните технологии. Измененията на директивата от 2011 са нещо много важно. По принцип сме съгласни с посоката и целта на предложението. Остават известни съмнения по отношение на ОЗТ е. Тъй като не можем да намерим отговор на тези въпроси. Става дума за това, че трябва да се избягват двойни усилия. А понякога и тройни, четвърни. Едно съгласуване е, е, естествено е много важно. Е, така ще се спестят излишни разходи научните, техническите възможности, които се предлагат, са много. Различни методи за тестване, за финансиране. Е, предлага се е, ОЗТ с, е, в рамките на една процедура на консултации на европейско равнище. Това е естествено нещо важно, но остават отворени въпроси. Кои конкретни технологии на европейско равнище ще бъдат оценявани? каква част от работата ще се върши на национално равнище. Имам предвид не само лекарствените продукти, но и е, терапевтичните методи, е, хирургичните е, методи и други. Когато говорим за е, националното равнище, там имаме толкова е, голямо разнообразие и толкова висок брой производители на е, лекарствени продукти е, и изделия, Разнообразието е огромно. Необозрима е картината. Много по-големи и по-малки производители. Също времено имаме и различни етични принципи и критерии в държавите членки. Така че, как точно ще се подбират иновативните технологии? Аз съм за това да се включи в целия е, процес и в процедурата и ЕМА, е, Агенцията за лекарствените средства, но не и по отношение на, може би, на оценката на ефективността. Госпожа Майснер. Да, благодаря, госпожо председател. Е, благодаря и на вас, господин комисар. Благодарим от името на АОД за тази инициатива. Ние по принцип приветстваме всички, струва ми се, не само моята група, тази инициатива. Чудесно би било, естествено, нещата да се вършат на европейско равнище. Това ще облегчи работата и на държавите членки. Регламента за е, медицинските изделия и медицинските е, продукти обаче е, поставя определени е, проблеми по отношение на медицинските продукти. Нямаме единна процедура за е, е, допускане и пускане на пазара, докато по отношение на медицинските изделия имаме различни. Имаме една такава уеднаквена процедура. Много важно е, естествено, да се оточнят методите по отношение на клиничните стандарти. И то може би не точно в регламента, но в. Вие казвате така, в създадените специални стандарти в тази област. Защо смятате, че така трябва да бъде. И освен това, по отношение на клиничните стандарти и е, целият проект, смятате ли, че действително той ще бъде ефективен и от е, е, финансова гледна точка? Госпожа Конечна, благодаря. Господин комисар, благодаря ви много за предложението. Това е стъпка в правилната посока. Обедена съм в това. Благодаря и за това, че нашите предложения и идеи са били взети под внимание. Но по отношение на здравеопазването това като че ли не се случва чак толкова често. Бихме могли да си пожелаем дори малко повече разбиране за нашите виждания от страна на комисията, но тук това действително се е случило. Благодаря финансовите разходи на а, медицинските продукти. А, все още не сме наясно как точно а, ще изглежда тази оценка. Добре е в някои случаи ми се струва, че има различия в това отношение. В нашите виждания не сте включени тук в оценката, но в Чешката република, например, има големи проблеми. Когато започнат преговорите за лекарствените продукти и медицинските изделия, ние не сме чак толкова силни в рамките на договарянето на цени. Е, освен това, проблемите във връзка с реекспорт. По-богатите държави членки е, използват е, е, тази възможност и на практика използват нашата система. Хубаво би било в това отношение да си пожелаем по-решителни стъпки за подобрение. Целта е важна за всички нас. Какво имам предвид? Би трябвало да приключим работата по това досие до края на легислатурния период. Мисля, че това отговаря на очакванията на всички нас и очакваме от българското председателство активно да заработи именно по темата и да включи усилията на всички държави членки. Така че до края на легислатурния период, до края на мандата на парламента, а може би и на комисията, да сме приключили с е, работата по досието. Трябва да работим активно. Благодаря. Следващият координатор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че ни представихте този проект. Няма да крия, че важността на тази тема, както и техническите, технологични, медицински промени, повдига доста въпроси и аз съм скептично насоч, настроена, що се отнася до методологията относно медицинските изделия, използваните техники от лекарите, също дипломите трябва да са съпоставими. В основата на проблема е, че това, което ще оценим утре, няма да отговаря на това, което ще оценяваме след години. Затова трябва да се гледа на нещата глобално. Ще има промяна през тези 10 години. И въпросите не са само от клиничен характер, те са етични, Затова можем да кажем, че ще се стигне до там, че облагодетелствани няма да бъдат пациентите, а големите фармацевтични компании, които ще вземат връх по това досие. Дали предоставянето на здравни услуги ще е еднакво за всички европейски граждани. Всичко това изисква и уеднаквяване на дипломите. Благодаря ви. Това беше първия кръг въпроси. След това ще имаме и втори кръг въпроси и отговори. Комисарят. Ще започна от е, въпросите на Питър Лизе. Те се отнасяха за това как е, да се сложи е, разделителна черта между клиничните и неклинични аспекти. В предложението ясно е посочено, ние следваме принципа на субсидиарност, тъй като става възмож... дума за възможност да се обсъждат евентуални въпроси. И това е в правомощите на държавите членки. Освен това, спазваме и принципа на пропорционалност. Предложението ни е изключително съобразено с този принцип. Ние не навлизаме в компетенциите на държавите членки. Нашето предложение се базира на регламентирането на вътрешния пазар и разглеждайки въпроса от гледна точка на вътрешния пазар, Следваме 114. от договора за функционирането на Европейския съюз. Ясно е какво може да се прави на равнища държави членки и предлагаме само доброволно сътрудничество, ако някои държави решат, че биха могли да извършват пълна оценка на технологиите, като вземат предвид клиничните и неклинични аспекти. Те могат да направят това, следвайки двата основни принципа, особено в сфери, свързани с редки заболявания, където няма чак толкова много пациенти в Европейския съюз. И да се направи също и економическа оценка, като се отчита цялостната картина. Предложението ни се базира от една страна задължително участие, което да е свързано само в клиничната сфера. В извънклиничната сфера нещата са в ръцете на държавите членки по тяхна преценка. Някои държави имат своите специфични характеристики, те правят нова оценка на клинични, клиничните оценки, но трябва да оправдаят това, трябва да нотифицират това, трябва да следват критерии и да извършват допълнителни клинични оценки, когато има реална потребност според тях. Относно това, как да се насърчат разработчиците да заделят средства, насочвайки вниманието си към бъдещето на новите технологии. В нашето предложение ние разглеждаме възможността първо да имаме скани... сканиране, да се консултираме с тези, които работят по разработката, да ги насочваме в инвестиционното им планиране. към технологии, които се очертават на хоризонта. Относно нов механизъм, свързан с антибиотиците. Аз не съм готов да отговоря все още на този въпрос, тъй като Европейската комисия не е приключила работата си по доклада за преглед на всички механизми за стимулиране, с които разполагаме. Този доклад ще бъде завършен в края на настоящата година и тогава ще видим какви са възможностите, каква е общата картина и можем да обсъдим нови инициативи. Също разговаряме с агенцията по лекарствата ЕМА, с учени, с а, разработчици и прочие. Сега имаме възможност да организираме кръгла маса някъде през есента, за да разберем ситуацията с различните модели за стимулиране като имаме предвид е, възможностите да се дадат насоки е, за нови инициативи, за нови модели. Но трябва да изчакаме окончателните резултати от доклада ни. Там ще бъдат е, посочени насоките за действия по-нататък. По въпросите на госпожа Дали, тя а, запита защо не сме взели предвид а, агенцията за лекарствата ЕМА. Ние имаме становище от Европейският парламент да не създаваме нови органи. Имаме доста разговори, които сме водили и разбираме, че ЕМА ще участва в оценката на здравните технологии, но нашата структура сега се базира на един постоянен секретариат на равнище Европейска комисия. Там ще бъде създаден. Но тъй като това е процес, който се ръководи от държавите членки, ние трябва да позволим на държавите членки да представят годишните си работни програми. Те ще преценят кои от технологии да бъдат оценени и ще се установи на ранен етап сътрудничество за съвместни а, научни консултации и в това отношение ЕМА ще се взаимодейства с органите по ОЗТ и то на ранен етап. На процедурата по разрешаване за пускане на пазара. Така че взаимодействието на ЕМА с органите по ОЗТ ще следва същите процедури, които вече са на лице. Разбира се, ние трябва да направим повече, за да насърчим държавите членки да за да можем да финализираме предложението преди европейските избори, мога да ви уверя, че ще положим максимални усилия да улесним тази процедура. Разговарям с държавите членки при изготвянето на предложението. Продължаваме да работим с държавите членки, за да могат да, да разберат каква е целта за финализирането на това предложение. В този поетапен процес на въвеждане виждате, че става дума за 6 години. Имаме 3 години за завършване на процедурата по комитология и още 3 години, за да могат държавите членки да, се, да адаптират своите системи. към новия модел на сътрудничество. Разбира се, ние трябва да направим всичко, което е по силите ни от, е, в това отношение. Европейската комисия е готова да се консултира с Европейския парламент, с държавите членки. Ние имаме много положителни разговори е, и със съвета, и с Европейския парламент. Бихме искали държавите членки да бъдат на страната на това предложение, така че ние обсъждаме с тях въпросите на техническо равнище, за да отговорим на всички тези техни въпроси. Господин Пеха постави въпроса как да се подбират новите медицински технологии. Аз вече казах, че това е процес, който се ръководи от държавите членки. Ние предлагаме да се създаде на по-късен етап група, която ще следи ситуацията. Те ще извършват сканиране по, на хоризонта и те ще представят пред работната група какви технологии в бъдеще се очаква да бъдат представени след 5 е, или 10 години. И разбира се, държавите членки са тези, които ще преценят е, кои технологии да изберат и да включат е, в годишните си работни планове. След това координиращата група да може да започне извършването на съвместни клинични оценки. Но подбора е в ръцете на държавите членки. Разбира се, взаимодействието с ЕМА е необходимо, тъй като процедурата по разрешаването за пускане на пазара е централизирана и трябва да има взаимодействие между държавите членки, групата за координация и ЕМА и това ясно е, е отразено в законодателното ни предложение. Госпожа Майснер поставя въпроса за широк дебат с обществеността и необходимостта от това да се гарантира демократична прозрачност. Да, ние сме готови да включим в ОЗТ представители на пациентски организации, на университетите, на академичните среди, тъй като желаем да имаме широки разисквания с тях относно това какви клинични данни са на лице Обсъждаме възможността за въвеждане на определени критерии, свързани с закрилата на пациентите и техните данни. И искаме държавите членки да сътрудничат в сферите на клиничните данни, но трябва да обсъдим всички тези въпроси. като и вземаме предвид новите изисквания за закрила на личните данни. Обеден съм, че пациентските организации и университетите, академичните среди могат е, да допринесат в тази сфера и могат да бъдат е, много активни. Госпожа Конечна постави въпроса за възможността да се направи пълна оценка на здравните технологии. Съгласен съм с вас, че в някои сфери на редките заболявания, където има малък брой пациенти в Европейския съюз, няма причина да се прави економическа оценка. В Кипър или Литва, където и има 100 или 300 души, които са засегнати от определено заболяване, докато в Европейския съюз може да има към 8 000. Очевидно е това, тогава, че трябва да има общо а, европейска економическа а, оценка. Така ще се постигне економия на мащаба но тук става дума за доброволно сътрудничество. Ние предлагаме такова доброволно сътрудничество и държавите членки могат е, да преценят дали могат да го направят заедно за да има една ясна економическа оценка. Беше поставен е, въпрос от госпожа Мелин за съотношението между големите корпорации, между международните корпорации от една страна, здравните работници, пациентите от друга страна. Нашето предложение може да гарантира прозрачност, може да увеличи достъпа на пациентите до лечение – без оглед на това, коя компания се предлага. Предложението може да ни помогне да защитим правата на пациентите, да имат иновационно лечение. Държавите членки трябва да гарантират устойчивостта на техните здравни системи, както и да гарантират ясни правила и прозрачност, когато се определят цените с представителите на сектора. Благодаря ви. Сега давам възможност за втори кръг въпроси. Надявам се, че ще може да се вместите в една минута. Госпожа Гростет има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар подобрявайки оценката, ще се гарантира достъп на пациентите до новаторски лечения. Затова аз приветствам това. Оценката на медицинските технологии от в някои държави членки се извършва чрез финансиране от индустрията. Има национални агенции, които са застрашени, че може да загубят средства. Вие казахте, че тази процедура се ръководи от държавите членки и също има участие комисията, защо не е възложена тази дейност на ЕМА, ако има между държавите членки недоразумения. Също няма ясна разграничителна линия между клиничните и економически оценки на технологиите, как може да се разреши този проблем. Благодаря ви много. Кабисон Руис има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Съвсем накратко. Много се радвам че а, можем да приветстваме тази инициатива. Тя е важна за пациентите и за системите на здравеопазване като цяло. А, вие говорите за подобряване на качеството на научните изследвания и на устойчивостта на здравеопазването, но а, това е добра основа, но всъщност би трябвало да бъдат допълнени някои от подробности. Това, което ме тревожи, са клиничните аспекти на критериите на оценката. Те ще бъдат разгледани в втория законодателен период. Ние говорим за законодателна рамка, необходими са ни повече подробности, за да може да дефинираме критериите, които да могат да бъдат използвани, за да, подобри, да се подобри да се подобрят научните изследвания, защото в противен случай съществува риск, че ще провеждаме тези оценки, които ще увеличат само бюрокрацията в държавите членки, ще направят администрацията по-трудна. Следващия оратор. Благодаря. Извинявам се а, следвах а, дискусията от, а, моя, от моя кабинет. Приветствам инициативата. А, като парламент а, ние вярваме в тази инициатива. Искам да запитам, а, господин комисар, как ще убеди държавите членки да използват данните? Ние искаме нещо ефективно, нещо задължително някои от държавите обаче се колебаят, проявяват колебание. Как възнамерявате да ги спечелите на своя страна? Ако имате пълна оценка на здравните технологии, не смятате ли, че ще ще а, може да се използва? Смятате ли, че ще може да се използва за а, госпожа Каденма има думата също така? Благодаря ви. И ние приветстваме предложението на комисията. От самото начало Бих променила нещо в заглавието. CHTA вместо само HTA, тъй като става дума изключително за клинични оценки. Е, така че е, е една истинска оценка на здравните технологии може да се направи, когато се включат и социални, и технически, и етични аспекти. Това ще бъде необходимо при всички положения, но по-точното название тук е клинични технологични технологии. В рамките на работната група или на групата за координация ще има ли някакво разпределяне на задачите? Ще има някои сложни изчисления във връзка и с населението и вноските на държавите членки. Ще има ли задължителни е, е, разходи? Е, а ще има очевидно. Тогава ще има ли и санкции за онези, които не изпълняват задълженията си? Така че какъв е механизма за санкциониране? Благодаря. Благодаря. С това приключваме този кръг въпроси. Господин комисар, имате думата. А, нека да започна с а, въпроса на госпожа Каденбах. А, ОСТ включва и двете, и клиничната, и неклиничната сфера. Държавите членки решават дали ще извършат пълна оценка на здравните технологии, но те предоставят опции за доброволно сътрудничество. Аз лично бих предпочела да се работи в някакви много тесни сфери, където да се прилага пълна оценка на здравните технологии. Например, за заболявания, в които има само 17 000 заболели от дадено заболяване в целия Европейски съюз. Искам да насърча държавите членки да проявят разбиране социални и економически организации, правните аспекти е, са много различно третирани в различните държави членки. В, в някои случаи обаче има добри възможности за преодоляване на тези разлики да се прилага пълно, а, пълна ОЗД. В момента обаче ние предлагаме този много прагматичен подход, защото по, а, а, противопоставянето е различно. Във връзка с а, гласуването, а, или мнозинство, и, просто мнозинство, или а, или ем, пъл, или консенсус от гледна точка на комисията, е, трябва да имаме или консенсус, или просто мнозинство. А когато говорим за по въпросите на госпожа Кабезон, тя повдигна въпроса за необходимостта на повечето подробности. Да, съгласен съм с вас. В повечето случаи искаме, е, имаме нужда от е, от е, повече подробности, но нека да работим по много деликатните въпроси, защото понякога е много трудно да се видят е, разграничителните линии между клиничната сфера и неклиничната сфера. Нека да видим обаче какво може да направим по делегираните актове и да видим дали ще може да постигнем съгласие. Ако предложите нещо, е, което да засили и яснотата, аз наистина много ще се радвам. Комисията е открита за предложение от страна на парламента. Госпожа Гардини повдигна въпроса за това как да се убедят държавите членки. Честно казано, аз имам едно единствено средство – търпение. Търпение, защото в крайна сметка става дума за достъп, а, а, а всъщност ние а, а, имаме нужда да, да се съсредоточим върху пациентите. Пациентите а, са в центъра на това, което правим защото всичко, което правим е ориентирано към пациента, за да можем да позволим на пациентите да имат достъп до е, иновативните лечения, защото понякога времето от е, решението, разрешението за а, е, излизането на пазара до прилагането отнема понякога 7 години. И ние сме тук и се занимаваме с това заради пациентите. Има естествено доводи за а, националните системи, но всичко се прави в съгласие с новите, с държавите членки. А, ние говорим от името на 28-те държави членки, като отчитаме интересите на пациентите и в малките и в големите държави. Разбира се, ще се опитаме да насърчим съвета за да може да работи а, ефективно, България трябва да разбере, че трябва да осигури повече технически срещи по време на българското председателство и да предаде щафетата на Австрия. Австрия а, желая да се свърши повече и аз съм оптимист е, относно държавите членки. По въпроса на госпожа Гростет, може да се избират докладчици. Има специални възможности за докладчиците по ОЗТ да получават някакво заплащане от европейски бюджет. Но вие питате, защо не избираме ЕМА? Много държави имат различни становища и в момента нямаме квалифицирано мнозинство да се направи нещо повече. Нашето предложение е е много конкретно. Нямам, не сме готови да създаваме нови агенции, не сме в състояние да а, искаме от нашите агенции да направят, да отворени сме за нови предложения. Трябва обаче да имаме консенсус и а, именно за това а, съм предпазлив а, и не предлагам нещо ново. Председателката, благодаря ви, господин комисар, за вашето изложение и за това, че бяхте на наше разположение да отговорите на въпроса. Ние сме много в началото ще се опитаме да въведем нови идеи, да разгледаме новите идеи в предложението. Благодаря ви, благодаря и на колегите. Now we can move to the и сега вече можем да преминем към гласуването. Надявам се, че сте си подготвили вече картите за гласуване. Първо гласуваме по възражението от господин Джи. Електронно гласуване, режим на гласуване, моля. Възражението съгласно член 105 от правилника на дейността. Точка 11. Край на гласуването. Отхвърля се. Възражение във връзка с генетично модифицирани царевица МОН 87427 и така нататък. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме сега по възражение за генетично модифицирана царевица 59122 едно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Всъщност един повече е гласувал от АЛДЕ. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 53 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 56, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57 за, против, въздържали се. Приема се. 60 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 59 за, против, въздържали се. Приема се. 61 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 62 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 2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 Окончателното гласуване по променения текст, моля електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Чудесно. Така, е, последно и ще гласуваме и по предложението за директива на Европейския съвет и на Европейския парламент относно въвеждане на мерки на общността за борба с Нюкасълската болест. Започваме. Трето изменение за против въздържали се отхвърля се. Четири за против въздържали се отхвърля се. Едно за против въздържали се приема се. Две за против въздържали се отхвърля се. Крайното гласуване, е, моля гласувайте по именно с електронни карти. А сега край на гласуването. Приема се. Не, няма нужда да гласуваме мандата сега. Чудесно. Това беше, колега и Много благодаря за добрата работа. Ще се видим отново след обед. Добър апетит!